А що се отнася до Турция, мисля, че също много внимателно и много конкретно позиция трябва да заемем. Благодаря. Дебатът приключва. Утре ще гласуваме. Доста колеги заявиха участие за изказване, но мисля, че те по-скоро искат да се изкажат за следващата тема. Declaraciones del Consejo de la Comisión en cuanto a la cuarta conferencia de la... Не. Нека да не забравяме, че всъщност следващата тема е четвъртата конференция на ОНЕ за най-малко развитите страни. Имаме много малко време, затова призовавам да имате предвид, че имате ограничения в времето за изказване. Също така призовавам комисията съвета да бъдат пределно кратки, така че да се справяме с график. Сега господин Немет от името на съвета, моля, заповядайте. Уважаеми депутати, госпожи и господа, ние се ангажираме с успеха на четвъртата конференция но не за най-слабо развитите страни в Истанбул от 9 е, до 13 май 2011 година. Ние смятаме, че тази конференция предлага чудесна възможност за разширяване и засилване на подкрепата за най-слабо развитите страни. Съветът неодавна прие заключения, които могат да послужат като насоки за действия на преговарящите в подготвителния процес и по време на конференцията. Определянето на е, приоритет приоритетите за най-слабо развитите страни е обща цел в рамките на целите на хилядолетието за развитие, които включват устойчиво развитие на всички най-слабо развити страни, а те са най-слабите, най-уязвимите в международната общност. Силно уязвими са на външни економически шокове, на заразни болести, на природни бедствия и създадени от е, човека аварии. Можем да допринесем за удовлетворяването на конкретните потребности на най-слабо развитите страни, като извлечем полуки от е, Брюкселската програма от 2001 година за най-слабо развитите страни. Най-добре е да се определят конкретни цели и срокове за тяхното постигане. Партньорството с най-слабо развитите страни предвижда е, подходящи е, мерки, които ще могат да ги преобразят. Европейския съюз смята, че изходът от Истанбулската конференция трябва да обхване три основни цели. Борба, борба с уязвимостта и крехкостта на най-слабо развитите страни и засилване на тяхната устойчивост на урдари. На второ място създаване на условия за устойчиво развитие на най-слабо развитите страни и трето устойчив и приобщаващ економически растеж във всички тези страни. Това ще ръководи Европейския съюз в разговорите е, с най-слабо развитите страни през е, подготвителния процес и по време на самата конференция. Европейския съюз винаги е вземал водещи позиции в международната общност е, в подкрепата на най-слабо развитите страни. Европейския съюз е най-големия донор, най-успешният партньор, който изпълнява своите ангажименти най-вече за достъп до пазара, права за происход, облегчаване е, на е, дълговете и предоставяне на официална помощ за развитие, както и други форми на подпомагане е, на тяхното развитие. Някои най-слабо развити страни постигнаха добър напредък и економически растеж през последното десетилетие. И все пак ние виждаме, че Напредъкът като цяло е неравномерен и те първа предстои много работа, особено в Африка на юг от Сахара и в страните в конфликтни е, зони или в неустойчиво състояние. Поради тази причина Европейския съюз неодавна потвърди е, своя ангажимент в контекста е, на официалната помощ за развитие, за да се постигне от 0,15 до 0,20% от БВП за най-слабо развитите страни. Най-слабо развитите страни носят основната отговорност за своето развитие, но донорската общност а, а, трябва да участва в инициативи с пълноценно ангажиране на страните бенефициери. Общия напредък в най-слабо развитите страни включва също развитие на демокрацията, зачитане на правата на човека, равенство между мъжете и жените и други мерки в тази посока. Накрая трябва да заявя, че ние сме дълбоко убедени в отговорността ни да подпомогнем тези страни да преодолеят бедността и да бъдат постигнати целите на хилядолетието за развитието. Това зависи и от последователността в политиката на страните партньори, от повишаването на ефективността и ефик... ефикасността на механизмите за подпомагане и е, ангажираността на всички страни. Европейския съюз е, изпълнява своите ангажименти, но и ново възникващите економики също могат да предоставят своя принос. Благодаря ви за вниманието. Председателят, благодаря, господин министре. Ще дам думата на комисията, но преди това госпожа Николай е, показва синя карта. Моля да изчака заключителната част от изказванията, защото този механизъм не може да се използва на този етап. Моля, изчакайте спонтанните изказвания. А сега давам думата на комисаря Фюле. Uh, Благодаря много, господин председател. Уважаеми господа депутати, комисията е сериозно ангажирана с постигане на успех на четвъртата конференция на ООН относно най-слабо развитите страни, за да се постигне успех за устойчив е, растеж, приобщаващ растеж в е, най-слабо развитите страни. Този наш ангажимент е изразен и в заключенията на съвета, прияти миналата седмица на 31 март както и в насоките за участието на Европейския съюз в предстоящата конференция за най-слабо развитите страни. Също така, много се радвам и за това, че Европейският парламент ще бъде много силно представен в делегацията, която ще присъства на тази конференция. Много от страните, за които говорим, съществили някакъв напредък, но същевременно напредъкът е изключително неравномерен и има още много работа за връщане, завършене. Твърде малко от най-слабо развитите страни а, успяват да излязат от тази категория. И ние като най-големи донори като най-развити страни, трябва да си извлечем пулки от приложението на Брюкселската програма за действие. Глобалното партньорство и взаимното доверие и отговорност са от решаващо значение. Развиващите се страни носят най-голямата отговорност за своето развитие. Именно те трябва да създадат и приложат подходяща политика, за да се постигне добро управление. По отношение на най-слабо развитите страни, Европейският съюз до сега е най-успешният партньор в областта на развитието и чрез достъпа на, до пазара и чрез прилагането на правилата за происход и чрез облегчаване на достъпа до пазара. Отбелязан е значителен напредък по отношение на официалната помощ за развитие. Тази помощ е отроена през последните 10 години. В Истанбул Европейският съюз ще призове други донори и партньори в областта на развитието да поемат не по-малко силен ангажимент – Развитите страни са длъжни да помогнат на развиващите се страни, за да излязат те от бездната на бедността. Бързо развиващите се економики също могат да се включат и би трябвало да го направят. Устойчивото развитие и приобщаващият економически растеж са от решаващо значение партньорството с тези страни може да е, се отрази изключително благотворно за живота на хората там, е, да помогне за създаването на работни места и економическо развитие. Европейският съюз също временно трябва да подчертае взаимовръзката между напредъка в най-малките, най-слабо развитите страни и правата на човека – равнопоставеността между половете равен, ам, и, и доброто управление и демокрацията. Именно заради това трябва да се положат усилия за подобряване на ефективността и ефикасността на механизмите за предоставяне на помощ, както и да се подобри последователността на и връзката между различните програми за подпомагане. Господин председател, господа депутати, нека да говорим и за подпомагане на страните, така че те да излизат от тази група от мал, на най-слабо развитите страни. А, това успешно завършване на пътя на развитие за тези страни трябва да бъде придружено с подпомагане за първите години. Благодаря. А сега от името на НП давам думата на госпожа Теохарос за минута и половина. Господин Теохарос, извинете. Господин комисар, дами и господа, заключенията на съвета, свързани с ангажиментите на Европейския съюз, са ясни. Но трябва да има и ясни мерки в подкрепа на тези усилия. Представителите на Европейския парламент на срещата в Истанбул ще имат една много силна резолюция която ще изрази много задоволително нашите позиции. Но има проблем а, с статута на нашата делегация. Ние ще бъдем наблюдатели и нашите представители няма да могат да се наместват в а, хода на конференцията. Считам, че господин председател Барозо може да се намеси и да иска промяна на това положение. За да се контролират потоците от емигранти, не е, е достатъчно само да се констатира, че милиона хора живеят в мизерия. Трябва да преразгледаме своите политики и механизми за помощ, защото те очевидно не са достатъчни, за да прекъснат порочния кръг на бедността експлуатирането на природните богатства на тези страни не идва отвътре в страните, от, а, отвън. Също в тези страни няма и сигурност. Няма елементарна инфраструктура, няма възможност за комуникации, няма образование, няма възможности за замеделско производство и така нататък. Няма съдопроизводство. Мисля, че в Истанбул можем да търсим създаването на механизми, които по-добре да се справят с проблема на бедността. Сега от името на социалистите и демократите господин Берман. meer landen waar bevolkingen hun democratie opeisen. in de minst ontwikkelde landen in afrika is er in de afgelopen tien jaar veel vooruitgang geboekt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 в едно семейство, примерно в една байдна страна, е абсолютна катастрофа някой да се разболее. Те не могат да си позволят е, лукса да си купуват лекарства. И за това ние не трябва само да отпускаме вакцини, а да можем да предоставяме и болнична помощ. Мерси, мисъл президент. От името на либералите, господин Гъренс. От 990 до 2000 е регистриран известен растеж, но не успяваме да се справим с крайната бедност. Политиката за облегчаване на положението на най-бедните страни не е ефективна. Затова трябва тази политика трябва да бъде по-целенасочена. Освен това, трябва да се разграничим и от новоразвиващите се страни. Китай, например, много активно действа в подкрепа на най-слабо развитите страни. А от друга страна, слабо развитите страни трябва да работят за своето развитие те самите, а ние можем просто да ги подпомагаме с опит, с техническа помощ и така нататък. Ние сме най-големия донор – и по тази причина на конференцията трябва да бъдем и лидери. You, господин Дева, благодаря. Искам да благодаря на господин Теохарус за това, че иска да бъде по-видимо присъствието на четвърта конференция на ООН и не бива да забравяме, че сме най-големия донор на най-слабо развитите страни. Въпреки това, бедността продължава да се шири, не се намалява. Преди няколко години стана съвършено ясно, че на тези страни не се доставя нищо друго, освен оръжие. Тогава се смени политиката и се насочи към земеделието. Но дали наистина помагаме на тези хора? За да го направим, трябва да им помогнем да развиват търговията си. Не помощ, а търговия им е необходима. Необходим е капацитет да изнасят онова, с което разполагат, а то е земеделска продукция, рибни продукти и това е горе-долу целият списък. Ние е, по такъв начин можем да помогнем на европейския потребител, но ние не помагаме на тези е, страни да развиват капацитета си за търговия. От 51 страни в тази категория само 3 успяха да покрият показателите, да излязат от категорията. За да помогнем на себе си, трябва да помогнем и на тях. Благодаря. Е, сега госпожа Цимер. Ich möchte eigentlich die beiden Vertreter von Rat und Kommission fragen. Бих искала да задам въпрос на комисията и на представители на съвета. Вие раздувате много приказки по подобни поводи. А страните членки Европейския съюз трябва да поемат своя ангажимент и да го изпълнят към тези слабо развити страни. Не можем непрекъснато да загърваме задълженията си. Не можем да приемем най-голямата част от нашата помощ да отива много бързо, незнайно къде, е евентуално за развитие на земеделие, без всъщност да става ясно, че хората и проблемите с глада се преодоляват. Смятам, че за да се подобри положението, ние просто трябва да поемем своите задължения. Сега господин Клейс от е, благодаря, господин председател. По повод на дебата за нашата помощ трябва да можем да предоставим и убедителни аргументи. А, ние смятаме, че като се предоставя помощ, ще има економическо развитие, но за сега това не се е случило. В списание Шпигел е имало коментари по повод на помощта на Европейския съюз. В смисъл, че тази помощ само е, държи на власт корумпирани правителства, намалява способността на страните да се грижат за себе си, да развиват е, пазари. Тоест, помощта за развитие е източника на проблемите в Африка – И обикновените американци изобщо не разбират, че там а, стига помощ. По-добре да даваме по-малко пари, но да не поддържаме корупция, да търсим повече сътрудничество. Господин Клейс, казва председателя, има синя карта към вас. Приемате ли въпроса? Ще говоря на холандски. Като говорите за чужди интереси, твърдите, че чужната помощ не може да функционира добре, защото не стига до тези, до които е предназначена. Но ние търсиме защита на демокрацията – в, е, е, в тези страни. За това трябва да продължим и да предоставяме помощ. До известна степен съм съгласен с вас, е отговорът. Разбира се, трябва да имаме възможност да продължим да помагаме. Ето, например, какво се случва в е, Куба, Кастро защита, че е нас е, партньор, с който можем да провеждаме диалог. И ние трябва да сме в диалог с всички лидери, които са избрани по подходящ демократичен начин. Господин Качмарек. Господин председател, госпожи и господа, преди около 40 години беше въведена категорията най-слабо развити страни. Общности в е, различни части на света, които най-отчаяно се нуждаят от помощ. Определението на ООН се основава не само на дохода на глава от населението, но и на други фактори, като например пречките за економическия растеж или човешкия капитал. Повечето от тези страни са африкански. Ето защо е правилно Европейския съюз да обърне особено внимание на африканския континент. Сериозният проблем е, че броят е, най-слабо развити страни расте и едва три успяха да се развият достатъчно, за да излязат от категорията най-слабо развити страни. Поради тази е, причина ОНЕ трябва да разработи е, стратегия за държавите, които излизат от категорията си измерими и конкретни цели и задачи, които подлежат на наблюдение и контрол. Така наречения приобщаващ растеж предизвиква у някои евродепутати съмнения – от друга страна обаче, растежът е ключов фактор за развитие на економическата им мощ. Благодаря. Благодаря. Господин Арсени с минута и половина. Епитропе. Благодаря. Господин комисар, уважаеми колеги, мисля, че ни трябват ясни цели а, за решенията, които искаме да се вземат в Истанбул. Една добра цел би било да се намали броя на, малко разви... на най-слабо развитите страни до половината от сегашния им брой. Е, за 30 години само 3 от страните са успели да излязат от тази... Е, само 3 страни са успели да излязат от тази категория. Трябва да изпълняваме ангажиментите си за 0,2% от брутния вътрешен продукт на нашите страни, които дотиват за официална помощ за развитие. Освен това, трябва да координираме политиката. Не може да предоставяме помощ на тези страни, а ще временно да крадем от тях чрез нелоялни търговски политики. Трябва да им помогнем да се борят срещу промените в климата, Същевременно обаче трябва да балансираме и не справедливата социална политика там. Трябва да има помощ за местните фермери и трябва във всички тези страни да се е, преборим с спекулата. Сериозен проблем, особено в най-бедните страни. Господин Арсенис, има въпрос към вас от господин Дева. Искам да попитам дали уважаемият е, колега е съгласен с следното което, е, нещо, което ще кажа. Той каза, че ние крадем от тези страни. Е, нека да дам един пример. Даваме 2 милиона евро на един малък остров в Атлантика е, за замяна за право на риболов и след това продаваме тази риба в Европейския съюз за 235 милиона евро. Това правим с, с своята политика в областта на риболова. Господин Арсенис, господин Дева, прав сте до голяма степен. Е, споразуменията в областта на риболова между Европейския съюз и трети страни са въпрос, който трябва да разгледаме в големи подробности. Смятам, че Европейският съюз се опитва да подпише тези споразумения по възможно най-устойчив начин, за да получи достъп до тези територии за риболов, но също време, но трябва да се види дали не може средствата от този риболов да се използват за подпомагане. Господин Мигалски, една минута. Но няма рации, пан Благодаря, дами и господа. Мисля, че господин министър Немет не е прав. Положението на страните, които излизат от групата на зла и слабо развитите, е много оптимистично. Затова съм съгласен с господин Качмар и господин Арсенис. Само три страни са излезли обаче от тази категория, което означава, че основната причина за бедността е политиката. Има много богати страни, които нямат природни ресурси, Швейцария и Япон, например. А имаме богати страни, които са богати на природни ресурси, а са бедни. Тоест, политиката е тази, която ги прави бедни. Така че, освен, че предоставяме помощ на най-слабо развитите страни, е, ние трябва да развиваме и възможности за търговия, а също и да даваме политическа помощ. Тоест да се търси избор на стабилни демократични правителства там. Сега има 10 искания за, проц... за изказване по процедура на сп... спонтанни изказвания, но за съжаление нямаме време. Мога да дам думата само на 6 души. Извинения за останалите 4. Господин Басеско и се изброяват останалите оратори. С извинение, отново казва председателя, към останалите не можем да дам думата на другите. Господин Басеско, моля. Благодаря, господин председател. Мисля, че четвъртата конференция на ОНЕ за най-слабо развитите страни е чудесна възможност да се преразгледа международната политика за е, търговска помощ. Страните се сблъскват с трудности, поради глобалните економически е, промени, дължащи се на финансовата криза. Не може да се пренебрегне проблемът с цените на хранителните продукти. Основната цел на търговската помощ е да се укрепи конкурентноспособността на 48-те държави. Тук трябва да наблегна на необходимостта от изкореняване на бедността и финансова помощ за постигане на целите на хилядолетието за развитие. Според мен е полезно развиващите се страни да бъдат пълноценно ангажирани, защото те имат огромен опит в процеса на развитие. Благодаря, госпожица Неделчева. Една минута. Господин председател, прогреса на най-слабо развитите страни е отражение на нашата политика и тази на международната общност. Факта, е, че броя на тези страни не се променя и показва, че е време да преразгледаме нашите политики, нашите инструменти и нашите средства. Там е много по-лесно да се случат и войни, и насилие и нестабилност, там се нарушават правата на човека. Трябва да отчетем три неща. Първо, да видим вътрешните фактори корупцията, липса на демокрация, липса на право и възможности за развитие. От економическа гледна точка трябва да имаме по-голяма подкрепа за земеделците, за малките средни предприятия, за по-добро използване на ресурсите на държавата. И накрая нашите инструменти трябва да бъдат по-целенасочени, да бъдат по- синхронизирани с ООН и с всички политики за развитие, глобални политики, за да се развива и гражданското общество, за да можем и да помогнем на тези страни да влязат в следващото десетилетие. Micro. Hace 10 años los países donantes acordamos en Bruselas un plan de acción. Преди няколко години е, в Брюксел се разработи план за най-слабо развитите страни, за да се продолее крайната бедност в тези страни. Ясно е за всички нас, че тези страни, най-слабо развитите страни, получават най-сериозни удари от економическата криза и увеличението на храните, на цените на хранителните продукти. Е, но за всички тези години само две от е, най-слабо страни, развитите страни са успели да излязат от тази категория. В Истанбул ще разгледаме свършеното до сега и ще се работи по нов план за действие. Мисля, че трябва да поемем нови ангажименти по отношение на тези страни, да потвърдим поетите ангажименти и да предоставим доброкачествена, ефективна помощ, за да може да се постигнат цени целите ни през 2015 година още, а не през 2021. Госпожа Стиле, една минута. Благодаря, господин председател, Благодаря на съвета на комисията и на всички, които говориха. Устойчивото развитие и економическия растеж са отрадни цели, но искам да попитам дали продоволствената сигурност ще бъде част от обсъждането. 80% от фермерите в Африка на юг от Сахара са жени, а те са най-уязвимите в нашия свят. Те могат да допринесат много за развитието, е, за по-доброто здраве на огромна част от света. Призовавам парламента на конференцията да работи настойчиво и ще се радвам да чуя какъв е бил изхода. Благодаря, госпожа Николая, една минута. Благодаря, господин председател. силно съм убедена, че Европейският парламент е изключително отговорен и е, си дава сериозна сметка за отговорността, която европейските страни носят е, по отношение на глобалната солидарност. Също така трябва да се използват по отговорен начин и средствата на европейските дънакоплаци. Именно заради това настоявам тази конференция да се използва и като възможност за да направим оценка на своя модел за солидарност. Защото ако погледнем най-слабо развитите страни, ясно ни е, че те ще продължат да бъдат бедни, а пък богатите ще продължат да бъдат богати. Трябва да преразгледаме начина по който предоставяме помощ, защото може по път да се окаже, че помощта всъщност се отразява по крайно лош начин. Господин Ферейра, една минута. Благодаря, господин председател. Сега говорим за най-слабите развитите страни, най-бедните страни в света, които отново и отново страдат от невъзможността ние да изпълняваме препоръките на ООН. Те са оставени на милостта на економически кризи и природни бедствия. А много от тези страни са богати на природни ресурси. Единственото, от което се нуждаят, е по-добра организация на тяхното общество и на тяхната економика. Ние трябва по-добре да организираме обществото в света и економиката, да избегнем асиметриите. Толкова много пари сме пропиляли в тези страни дадохме възможност да се създадат данъчни обежища и не подпомагаме бедните страни да използват огромните си природни ресурси за своето развитие. Трябва да направим нещо по-добро в полза на тези страни. Сега от името на комисията давам думата на комисар Фюле за 5 минути. Благодаря. Господин председател, госпожи и господа депутати, тези интересни разисквания посочват, че е, си поставяме общи цели. Това се вижда и в проекто резолюцията, внесена от различни политически групи. Тук искам да откроя е, някои основни цели, които всички споделяме. Първо, конференцията трябва да е ориентирана към конкретни резултати и те да бъдат постигнати на практика страните трябва да бъдат подпомогнати да излязат от категорията на най-слабо развитите страни. Поемаме ангажименти за достъп до пазара, облегчаване на дълговете и запазване на дял от БВП за официална помощ за развитие на най-слабо развитите страни. Последователността на политиката за развитие трябва да допринася за развитието на всички области – за борба с бедността в най-слабо развитите страни, като се отдаде приоритет, както съвсем основателно беше посочено от Стелер, че инфраструктурата и земеделието имат особено голямо значение. Както посочи господин Дева, търговията има много голямо значение – всички е, разбираме, че най-слабо развитите страни поемат основната отговорност за своето развитие с по-ефикасна е, система за данъчно облагане, по-добро управление на държавата, е, по-добро управление на природните ресурси. И дори и най-слабо развитите страни да нямат пряка отговорност за измененията на климата. Те са най-тежко засегнати от тях. И а, това също трябва да бъде взето предвид. В заключение трябва да кажа, че парламентът винаги е подпомагал най-слабо развитите страни и съм убеден, че това ще продължи и за напред. Благодаря, господин комисар. А сега господин Немет за 5 минути ще се изкаже от името на съвета. Thank you very much. The floor. Uh, Благодаря. Дами и господа, по отношение на общия размер на официалната помощ за развитие от 2002 година, когато бе е, заложено това е, заложен този ангажимент в Монтерей, съветът се опитва да мобилизира всички други възможни източници за предоставяне на помощ, основно вътрешни ресурси и иновационни механизми за развитие, както и помощ от развитите страни, частния сектор и бързо развиващите се економики. През 2007 година бе подчертано, че Европейският съюз търси иновативни механизми за финансиране, които са способни да генерират висока възвръщаемост и да има предвидимо финансиране, което да отива за най-бедните и най-уязвими страни. Искам да се присъединя към комисаря Фюле, във връзка с казаното от него за това, че е необходимо да продължим да изпълняваме ангажиментите си, поети на ниво Европейски съюз, и да се погрежим да се увеличат възможностите за търговия между най-слабо развитите страни и Европейския съюз. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин министр. Разполагаме с няколко резолюции по тази тема. Това е краят на дебата. Гласуването ще се проведе в 12 часа.